und Herren, Kolleginnen und Kollegen, darf Sie sehr herzlich begrüßen. Уважаеми колеги, добре сте дошли. Днес е, в е, четвъртък ще имаме е, извънредно заседание на мисли за вашите работи на тема е, Украина отново е, господин Вигент, е, който е постоян, от постоянното представителство от външна служба, ще присъства, както и от е, посолство на Украина, за да направим оценка на положението. Благодаря ви за това, че сте съгласни с това изменение в дневния ред. А сега да преминем към гласуването. Това е становище на колегата Ела. Има ли е, колегата Ела, има ли някаква е, бележка? Не бих искал с е, много дълги изложения да ви досаждам, но мисля, че става дума за общия подход между социал-демократи и е, е, Комисията за външни е, въпроси. Знаете, последните години в областта на гражданската е, сигурност е, е, се стигна до абсурдни дейности, които попречиха на дори да се започнат някои основни дейности в първата половина на годината. Имахме мисии в е, граничните пунктове в, пунктове в Грузия във връзка с Украина имахме е, търк е, за е, военни автомобили. Е, ето защо е, сега е, правим опит е, съвсем конкретни мерки да подпомагаме и е, за да е, тук не става дума само за едно становище, но просто е, надяваме се това становище всъщност да доведе до промяна на финансовите е, планове и е, във връзка с е, гражданските мисии на Европейския съюз. Е, благодаря. Други изказвания няма. Тогава да преминем към гласуването. Кой е за съгласен? Против? Въздържали се? Значи, е, приема се. Да проверим електронно.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 Приема се с 44 гласа. Поздравление на докладчика. Сега а, госпожа Греслер ще. вземе отношение. Сега минаваме на четвърта точка от а, дневния ред. Освобождаване от отговорност а, за външната служба, за бюджета за 2013 година. Е, докладчика е Анели Джетте Меки, но всъщност тя ще е представена от колегата. Да, ще се постарая. Благодаря, господин Брател. Той ще се постарая да е, представя достойно колегата Анели, която, за съжаление, не можа да участва в нашето заседание. Първо, колегата ми е, иска да благодари на колегите от различните политически групи за ценния им принос към двете становища. Тя е, е, подкрепя и приема по-голямата част от предложенията за измененията. Анели е доволна, че между основните политически групи има общо разбирателство по въпроса. Второ, тя е съгласна с отпадането на е, процес, е, процента на материални грешки за 2013, само че недостига в разходите остава и е, комисията е, би трябвало да въведе нова клиригова процедура, за да се избегнат грешки в бъдеще. Освен това, Анели се притеснява от е, това, че има твърдение за корупция срещу Еолекс в Косово. Тя очаква резултати от разследването максимално скоро, тъй като бюджетния, при което бюджетния орган и парламента ще бъдат информирани. Да не говорим за това, че трябва да има нулева толерантност към корупцията и финансовите измами. Анели е доволна от това, че това е трета финансова година и в, през трета финансова година външната служба всъщност изпълнява бюджета си без основни грешки. Ани обаче се е, е, притеснява от продължаващия, е, продължаващия дисбаланс географски по отношение на половете и състава на външната служба. Тя се притеснява и от твърде тежката управленска структура на външната служба, твърде тромовата служба и прекаленото разчитане на е, високи е, постове, е, висока степен. Е, и тя повтаря е, необходимостта е, да се включат специалните представители на ЕС във вашата служба. Това според нея ще доведе до едно по-интелигентно бюджетиране и едно по- една цялост и така в, на, на, последователност в дейността на вашата служба. Това са всъщност посланията на Анели, които аз трябваше да предам. Благодаря. Мерси, Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на докладчика за проекто становищата, които са включени основните елементи и въпроси. Първо, що се отнася до освобождаването от отговорност на изпълнителните агенции, Европейската съюз трябва наистина да бъде е, нетолерантно към корупцията. Колкото до разследването по в Косово, не трябва да се намесваме преди да е приключило разследването, за да има възможност и автономност да се постигнат резултати. Също времено при, при, приветствам желанието за постигане на економии чрез използване, съместно използване на различните административни служби. Колкото до Европейската служба за външна дейност, бих искала да, а, да ви припомня, че Европейската сметна палата наблегна на трудностите, с които се спускат делегациите при, при организиране на търгове и помощта, която трябва да им се е, оказват. Така че аз мисля, че наистина те трябва да имат е, да получават повече помощ, за да могат от една страна да спазват е, финансовите разпоредби, времено да имат достатъчно време да изпълняват своите задължения. И също така бих искала да а, още веднъж да ви напомня, че НП внесе изменение номер 6 и да благодаря на колегите за отлично свършената работа. Благодаря. Благодаря. Благодаря и на докладчицата. Аз е, по принцип е, в много отношения е, следвам становището на колегата е, наистина е, това определя и нашата е, обща позиция към другите политически групи, колкото и до критиката за, също упреците в корупция в Еолекс Косово, мисля, че там трябва да се теглят последствията. Колкото до би трябвало да помислим за обясняване на е, задачата на ръководителите на е, е, делегациите, която всъщност външна служба подкрепя. Е, ръководителите на делегации на постоянни представителства, е, които отговарят за управление на бюджета, е, това е всъщност е, е, поради е, правилата за финансово управление те нямат начин да проверяват управлението на бюджета на външната служба. Микрофон. Austrovicius, Punkt 5.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 някой е, не иска да вземе отношение. Добре, тогава е, ще гласуваме на 9 февруари в е, Страсбург. Ще го приемем, извинете. Wir sind jetzt drei Minuten früher. Wir, der Herr Wiegand ist noch nicht da. Die Chance sollen wir ihm geben. Продранили сме с 3 минути. Господин Веган още не е пристигнал. Надявам се, че всеки момент ще дойде. Wir müssen sehen, dass dieses Ereignis, das am Samstag geschah, да видим това, което се случи в е, е, събота, убитите в Мариопол, е, за което наблюдателите са, имат, дават недвусмислени, недвусмислени но тълкуване. Сепаратистите е, с, въоръжени с руско оръжие е, и руски персонал са провели акцията. Наистина в четвъртък ще се направи, ще се проведе среща на четиримата външни министри. Ще се обсъди въпроса за тежките въоръжения, обичайния формат ще има тази среща това събитие ще доведе до това, че е, всъщност е, сепаратистите вече са казали, че не участват, няма да участват в разговори и че ще предприемат една офанзива не само в тази област, но и общо в целия регион на Донец. Така че Мариопол, разбира се, е ключов е, обект защото от това е, там са подстъпите за границата с Крим. От изборите, резултати от изборите сочат, че това е един район, който не би искал да остане под руско управление, определено както и в други райони на Украина. Така че е, тук вече не можем да, тук не можем да говорим за освобождаване е, на е, руско население, а просто за акт на агресия. То, тази година е, би трябвало да се оттърси е, решение на целия въпрос е, и не бива да се ограничава само е, в тесен контекст. Трябва да сме готови да се търсим решение на много тежка криза. разговорите, които предстоят, ще покажат до каква степен са е, тежки, са сериозни събитията там и е, доколко е задълбочен анализ на, на това, което се случва. Е, външната служба, е, възоснова на документи, заедно точната служба, би трябвало да помислим по какъв е, начин постепенно, стъпка по стъпка да е, търсим въпрос за разговори именно с постепенно прилагане на е, е, трудно постигнатите споразумения може да се е, търси решение, макар че до сега е, ефектът е точно обратния съвета на министрите даде ясно да се разбере, че на външните министри, че е, санкциите е, не е, нямат ефект и не може да се очаква е, е, такъв подход от е, външните министри. Макар, че е, вероятно те ще помислят за затягане на санкциите, но съвета на външните министри е, ще помоли е, комисията да помисли за е, перспектива за това как ще изглеждат санкции, санкциите тук нататък, как, какво може да се направи в финансовия сектор – това всичко е в бъдеще. Е, трябва да видим е, какво става и в е, Молдова. В темата може да се свърши с Транснески Молдавия да видим дали е възможно, доколко е възможно едно сдържане, е, ограничаване и задържане на конфликта. Е, за момента е пределно ясно е, кои са воинстващите елементи в конфликта, откъде започва войната, сепаратистите стоят за всичко, от Русия отпраща е, отправя тежки е, думи в това отношение, е, но и отрича опорито факта, че редовни в Украина са, действат редовни украински, руски войски. И мисля, че това е проблема, това а, някакси ни кара да не бъдем оптимисти, защото наистина ситуацията е без а, а, прецедентна. Би трябвало а, да водим такива разход, разговори с Русия не паралелно с случващо се, не едновременно, но едно след друго, тогава когато е, тя е, е, е извършила е, нарушение на международното, е нарушила международно закони. То резолюцията, която ще е, с която се заем, ще се заеме на пленарно заседание, е се отнася именно до тези проблеми и е, за всяко определени искания. Сега предлагам вече господин Виган е тук, посланик Елисев, Елисеев ще дойде след минута-две. Може би между времето да чуем изказване на господин Виган да сподели с нас своя анализ, за да има върху какво да стъпим дискусии и нататък, нататък и да обсъдим как да действаме. Господин посланик, имате думата. Yeah, thank you very much. Dear Mr. Brock, honorable... Благодаря много, уважаеми господин Брок, уважаеми дами и господа депутати в Европейския парламент. Благодаря ви много, че включвате Украина в дневния ред на заседанието на Комисията по външни работи. Украина тежко страда от експанзионистката политика на е, Русия и от руската агресия. А те, е, ракетите на Русия продължават е, да сеят смърт. Хиляди души са загубили домовете си и а, е, са принудени е, да просят на е, полициите. В Волноваха бе взривен автобус, след това бе атакуван а, автобусна спирка в Донецк. Сега а, знаете какво стана в Мариопол. 30 души загинаха, включително и деца, в един малък мирен град. А, и повече от 100 човека са ранени. Става дума за град с население от 12 000 души. В четвъртък от Донецк бе казано, че е следва да бъде нападнат до Мариополис. И от страна на Русия не бе изказано, не бяха изказани само съболезнования, само бе казано, че ако мирният план е бил прият, е, е, ако мирният план на Путин е бил прият, това нямало да се случи. Но този план всъщност е еквивалентен на окупация на тази територия това е, реално е, за какво е? е? Изнудване ли? Ако Русия не бе нарушила териториалния интегритет на Украина, това не би се случило. Нямаше да има смърт в Украина, ако Русия бе спряла своите военни а, и военни превозни средства от прекосяването на границата и на влизането в Украина, това нямаше да се случи. А, нашите а, служби за сигурност а, имат информация, че що се отнася до Одеса, Харкин, Николаев, Русия е участвала в подготовката на терористичните атаки. Тя предоставя не само военна помощ, но и помощ за тероризма. За пореден път става ясно, че Донецката народна република, Луганската народна република всъщност по своето същество са терористични организации. Тук става дума за престъпления срещу е, човечеството и е, терористични актове от 2014 и 2015 година. Време е Русия да вземе решение дали е, ще продължава да подхрана международния тероризъм. Русия продължава да подкрепя тероризма и нейните военни сили и военни превозни средства пряко участват в Донбас и пряко допринасят за увеличението на броя на невинните жертви в Донецк, Мариопол и други украински градове. И по-настоящем в региона на Донецк кървавите конфликти продължават. Какво трябва да направи Русия през следващите няколко часа? Първо, трябва незабавно да предприеме отговорни мерки за спиране на агресията и конфликтите. Президента на Русия лично трябва да осъди терористите за това, че са бомбардирали Мариупол и да настои да се спазват а, мерките от мирния процес. Второ, Русия трябва да призове терористите изцяло да спазват примирието. На трето място трябва незабавно да се срещне в рамката на тристранната група за да се уточни изтеглянето на силите, така както уточнено в меморандума от Минск от 13 септември 2014 година. На четвърто място да се оттеглят тежките въоръжения. На пето място да се оттеглят военните от Донбас и украинската територия. На шесто място незабавно да сложи край на допускането на навлизане на е, тежко военно оборудване на Русия в Западна Украина. И а, е, на седмо място да установи пълен а, е, контрол а, на границата и а, съгласно а, и да има мониторинг от страна на Организацията за економическо сътрудничество и развитие, а, да се спазва хуманитарното право и а, руските терористи и онези терористи, които са подкрепени от Русия, да бъдат задължени незабавно да почнат да прилагат примирието. А какво очакваме от международната общност? Първо, да настои Русия да поеме своята отговорност за тези дестабилизиращи действия, включително а, чрез финансови санкции, енергийни санкции, забрана на трансфера на високи технологии, увеличаването на списъка на лицата, на които са забранени визи, включително приближените на президента Путин и други. На второ място, Европейския съюз да предостави своята политическа подкрепа за Украина, както економическа и хуманитарна помощ и разбира се военна помощ. И на трето място постоянен дипломатически натиск е необходим, за да може да се бъде принудена Русия да се а, включи в един действителен диалог. Споразумението от Минска е единствения път за постигане на мира – затова смятаме, че извънредната среща на срещата на съвета по външни работи ще насърчи е, държавите членки и службите на комисията да предприемат да приемат амбициозен пакет от мерки за справяне с е, ситуацията, нещо, което би следвало и резолюцията от 15 януари, прията от Европейския парламент. Това, което със сигурност не ни трябва в момента е помиренчество и примиренчество спрямо Русия. Защото това само ще храни апетита на, на, на агресора. Благодаря, господин председател. Herzlichen Dank. Ich möchte noch mal einen Punkt festhalten. Ich kann es nicht mehr. Благодаря. Аз не, смятам, че не мога да понасям едно нещо. Отказа на Русия да признае, че тя има нещо общо с този конфликт. Тя е участник в този конфликт и Русия трябва да го поеме, да приеме това и да поеме отговорност за намиране на решение. А не просто да сви на страна и наблюдава като, като а, външен наблюдател, който няма нищо общо с конфликта. Аз ще продължа казаното от вас и да привлеча вниманието ви върху а, изказането на върховния представител в събота по повод жертвите в Мариупол. Тя наблегна на влиянието на Русия над сепаратистските лидери и призова Русия да прекрати своето помощ за сепаратистските лидери. Също така тя отбеляза трагичните последици на събитията в Мариопол за гражданското население и призова за прекратяване на военните действия. Така че трябва господин Елисеев разговаря с върховния представител. Беше свикан и специален съвет на министрите по този повод. господин посланника наплегна на жертвите сред гражданското население и не се спазват разпоредбите от споразумението от Минск. Напротив, има все повече и повече и по-голямо участие на военни в а, ескалацията на насилие, като и а, е, извънредния съвет на министрите ще е, вземе решения по повод е, непрекъснатото увеличаване на насилието. Украинските власти заявяват, че сепаратистските групировки действат с помощта на руски части. Също така сме свидетели на терористични актове в Харков, в други градове, били са, бил, бил е ликвидиран товарен влак, президента Порошенко е обявил частична мобилизация, която ще бъде приета от парламента. Наистина има много тежки последици от хуманитарна гледна точка хиляди разселени в Украина, освен на жертвите и, и ранените. Евро... Европейският съюз съюз увеличи обема на хуманитарната помощ, която изпраща в Украина. Утре е комисара, отговаря за хуманитарната помощ, ще отиде на място в Украина. И а, а, хуманитарна помощ ще бъде предоставена, включително и на региони, които не са под властта на Киев, като ще се предостави най-вече хуманитарна помощ на най-уязвимите слоеве на населението. Независимо Майкро. Микрофон. А, независимо от декларацията от Берлин от 20 януари, положението на място не се подобри, напротив има влушаване на положението. А. При, при, призовава се за незабавно прекратяване на огъня и изтегляне на тежкото въоръжение от фронтовата линия, но а, тези а, предписания не, не, не се превърнаха в а, действителност. Беше проведен разговор с господин Порошенко и господин Лавров от страна на върховния представител. Днес се провежда извънредно заседание на постоянният съвет на ОССЕ, както и на а, съвета на Европа, на съвета за сигурност на ОНЕ. И дискусиите във всичките тези ком, комисии се съсредоточават върху влушаването на положението в тези части на Украина. Бих искал също така да привлича вниманието му върху процеса на реформи. Междувременно знаете, че новото правителство предприе реформи, които ние очакваме. Закона за бюджета беше прият през декември и отразява приоритетите на новото правителство, включващо различни разпоредби, съждани с децентрализацията. Целта е да има възможност за преразглеждане на бюджета с, с цел включването на новите а, ангажименти, поети по силата на споразумението с Международния валутен фонд. И в а, момента обсъждаме и документа, който ще бъде предоставен на Европейския парламент. Все още не, не, а, не е прият закона за местните избори, но в момента той се подготви и най-вероятно ще бъде приключен в а, скоро време същевременно. беше направено оценка от страна на Венецианската комисия на Конституцията. Комисия по е, промяна на Конституцията трябва да бъде създадена колкото се може по-скоро и да започне работа, особено по е, разпоредбите свързани с е, децентрализацията и включването на всички заинтересовани страни в борбата за корупция беше, бяха предприяти няколко мерки, включително един пакет за борба срещу корупцията, създаване на Национално бюро за борба с а, а, корупцията, с а, помощта на ОЛАФ. Целта е това бюро да започне да функционира през преди е, лятото, колкото до съдебната реформа бих искал да а, е, привлеча вниманието ви върху два а, е, проекто закона, които се обсъждат в а, е, парламента. Радата създаде една комисия, в която участват и чужди експерти и е, разглеждат предложенията на президента и депутатите. Бихме искали а, е, а, е, е, украинските депутати да вземат предвид препоръките, които са им предоставени от съвета на Европа и а, чуждите експерти. също така бяха Украинския парламент беше призован да приеме промени в закона, свързан с свободата на медиите. Бих искал също така да наблегна на това, че става дума за един широкомащабен, за едни широкомащабни реформи, а, които би трябвало да дадат резултати преди а, свикването на международна конференция за помагане на е, подпомагане на реформите в Украина. Това е общо взето положението в е, Украина. Направих един преглед. Ако някой иска да допълнителни подробности или уточнения, бихме могли също така да говорим и за проблемите свързани с енергетиката. Имаме заявки за 14 души са заявили е, желание да се изкажат. Е, смятам да е, закрия списъка на изказващите си и ще помоля всички преди големия брой да говорите по една минута, иначе няма да стигнем до никъде. Господин Бенкович, първо, председател на нашата делегация в Украина. Благодаря, господин председател. Наистина, благодаря за това, че свикахте това заседание и включихте тази точка в дневния ред за Украина. Поддържаме връзка през седмицата, е, включително с посланика Лисе, по влушаващото се положение от гледна точка на сигурността ние заклеймяваме нападението над Мариопол, което взе толкова много е, цивилни жертви и толкова много ранени. Из, изразявам съболезнование и съчувствие на семействата на жертвите и на украинското правителство. Факта, че съвета по външни въпроси бе свикан извредно заседание в четвъртък е именно възможност да се изпрати един силен сигнал на Москва и да се е, е, ускорят и засилят е, ограничаващите мерки, понеже ясна е връзката между е, Москва и политика на Москва и сепаратистите. Това послание трябва да е ясно и да стигне ясно до ушите е, в, на тези, от които зависят нещата в Кремъл. Е, смятам, че в четвъртък ще, следващия четвъртък ще имаме дискусия. Първо между парламентарната комисия ще има заседание тук в Брюксел и аз очаквам да чуя какво ще кажат колегите в този дебат посетен на Украина. Благодаря. Grazie. Io credo che, visto che la situazione... Благодаря. Е, е, да, очевидно положението се влушава ежедневно и е, абсолютно е, жизненно важно е да намерим да, да, да договорим решение, защото всеки път, когато а, е, се а, е, зададе дипломатическо решение и а, е, изведнъж някой а, поставя пръв в колелата, а, като Путин или а, и а, това преобръща. а, ни връща назад. Важно е, е да, сега да не се примиряваме с това, което се случи в Крим. Е, и да си затварим очите е, пред това, което прави Москва в е, е, източна Украина. Сега трябва да се поддържат е, и очаквания в Украина за присъединяване към Европейски съюз, е, НАТО, е, това да е обвързано с реформи. Е, ние трябва да помислим кой може да наложи договорено, да договори е, е, решение на кризата. САЩ или Европейски съюз, Европа трябва да е обединена е, да преодолее реваншистски тенденции и своята така несигурност и плахост в това отношение. Е, това е наистина сериозно изпитание за нашата обща политика, външна политика, политика на сигурност. Е, това, което ни трябва в момента са кораж и решимост. Е, наистина това е голямо изпитание за нас. От името на моята група аз също изразявам съблезнование на украинския народ и семействата на е, засегнати, засегнати от е, е кръвопролитията напоследък. Вярно е, ръководителя на външната, е, е, ръководителя на наблюдателската мисия е, го описа като преднамерена, под, подготвена атака срещу граждански обекти, е, обстрел с е, гранатомет. Е, мисля, че това е начин да се тероризира е, населението в Мариупол. Е, това доведе до над 30 е, убити, е, десетки ранени. Е, в, е, на всеки език, във всяка част на, на, на света това е, би било определено като е, военно престъпление и наистина мисля, че трябва да се преде това на прокурор от Международния е, на, на, на, трибунал. Е, да се надяваме, че е, този акт ще бъде разследван задълбочено и всички отговорни за е, тези безчинства ще бъдат е, подадени под отговорност, особено ръководството в Донецк и Луганск. Смятам, че Европейския съюз трябва да последва сега американски пример и да заводи, да, да поведе, да ескалира, да затегне санкциите срещу Русия. Един от въпросите, както казах преди, е да им се откаже достъп до SWIFT това ще бъде много мощен сигнал до Москва, т.е. те няма да могат повече да имат, да ползват нашите банкови услуги. Е, и от името на групата призовавам държавите членки на НАТО и на Европейския съюз да направят, да постъпят така както Русия, именно да доставят, да снабдяват украинските въоръжени сили с военните средства, които си им дължат да се защитат срещу военната руската агресия. Няколко военни е, танка като Ебахам и Лепър 2 биха могли да, е, да разколебаят агресорите в е, източна Украина. Наистина аз, моето сърце кърви за без невинните жертви в тази част на Украина и Москва трябва да чуе това. Благодаря. We have to speak about. Благодаря, господин председател. Трябва да говорим за с факти и цифри. Крим е все още е, окупирана, в източна Украина има руски войски, сега Мариупол и региона е, е обстрелван, е, трябва да има последствия. за това. върховният представител трябва да предложи на външния министр един пакет санкции. Е, тук стана дума за конкретните санкции. Ние не можем просто да, си, да приемем това положение. Русия е агресор Минското споразумение е заключено в чекмежето, той е, остана парче хартия е, и мисля, че Върховният представител трябва да излезе с конкретно предложение, което министрите да приемат. Благодаря. Благодаря много, господин председател когато невинни граждани се гиват е, в е, военни обстоятелства, е, винаги сме длъжни да осъдим тази смърт и да изискаме извършителите да бъдат наказани. И то всички извършители. Имаше съобщение до медиите от прес службата на Европейската комисия, в което се изказват обвинения към Русия, но за пореден път създаваме е, антируско настроение тук в тази комисия, сякаш е, тази комисия е специално насочена срещу Русия крайна сметка има и други е, събития по света. Помислете си за тези 500 миньора, които останаха погребани в една мина. Е, не така ще намерим добро решение, основано на добросъседски принципи. Thank you, Chair. Uh, first of all, we would, uh, our... Господин Месерич, Нека първо да приветствам а, а, изказването на представителя на върховния представител, да изразя съболезнованията си и към пострадалите и семействата на жертвите в, в, в източната част на Украина. И смятаме, че има нужда от това Европа да говори с един общ глас, защото иначе Русия ще играе тези игрички до безкрай. Все ще казва, че не е сигурна кой точно говори от името на Европа. Така че е важно държавите членки да ангажират Русия в най-близко бъдеще е, в преговори на много високо равнище, преди да се ескалира допълнително ситуацията в Украина. И за пореден път, нека да изразя съболезнованията си към всички засегнати и да подчертая, че престъпленията срещу човечеството трябва да се разследват. Благодаря. Thank you, Uh, first, what happens in Mariupol Господин Сариш Волски, благодаря, господин председател. Случилото си в Мариополис не е, изненадващо, то е напълно предвидимо, за съжаление, госпожа Магерини и, посла, Магерини и е, заявяват, че е необходимо Русия да оказва е, контрол върху собствените си терористи. Това е непродуктивно е, и трябва да се сложи край на това имаше обсъждане по темата, но е важно да се засили елемента, свързан с действията, а не просто осъдителното говорене. Иначе е лесно да излизаме с нови осъдителни текстове. Много е жалко, че Европейския парламент смекчи общата резолюция в сравнение с тази от септември, като залечи SWIFT и това, че е, върховният представител е излязъл с, е излязла с а, е, документ на 19 януари, който може да се интерпретира като насърчаващ Русия да продължи. А, трябва да действаме пропорционално. Там, където е, войната ескалира, да ескалират и санкциите. Да няма удари под а, а, пояса, да има натиск. на е, е, Русия да, е, Украина да има право да се защитава. А, иначе Русия ще стигне до Приднестровието и а, Луханската и Донецката република да бъдат обявени за терористични организации. Благодаря. Um, Благодаря. Нека и аз да се присъединя към онези, които отказват да бъдат измамени от руските действия и по-скоро от дволичието на Русия, както и от дволичието на онези, които поради влиянието на Газпром и прочие отказват да видят истината такава каквато е. Трябва да се премина към действия, т.е. санкции както и да има яснота при това кой е агресорът, защото тук е очевидно, че не става дума за саморасъл тероризъм и саморасла военна организация, която да не получава помощ, която не получава помощ от Русия. Трябва да наричаме нещата с истинските им имена. Dziękuję panie przewodniczący. Ekscelencjo, dziękuję bardzo za tę relację przed komisją. Госпожа Фатига, благодаря много. Благодаря е, за думата. Съгласна съм с много от колегите, които се изказаха до тук. Господин Танок, е, господин Сария Шволски, господин Ван Вален, госпожа Ана Гомеш. Смятам, че е очевидно, че трябва да се премина от думи към дела. Крайно време е да се преразгледа нашата политика на моркова и тоягата на стимулите и наказанията. Мисля, че морковите или поне обещанията за моркови са прекалено много. Крайно време е санкциите да бъдат приведени в съответствие с нарушенията, т.е. да се приведат в съответствие с действието, действията на Москва. Защото когато говорихме за санкциите предишния път, стана дума, че ако се влушат нещата и санкциите ще се затегнат. Помислете си и за Крим. Това е една окупирана територия. Тоест в една от нашите страни съседки има война. Крайно време е да се включим, включително и с военна подкрепа, ако трябва. Господин аз Асечивиус. Благодаря, господин председател. За пореден път сме свидетели на агресията на една Русия, която никой не може да спре. Ако налагаме повече санкции на Русия, Русия смята, че по-скоро трябва постепенно да се отменят санкциите, а, е, срещу обещанието да не а, е, нападнат Киев. Колеги, и тук имаме морално и политическо задължение да преминем от санкции към бойкот. Ако смятаме, че Русия е, не може да бъде спряна с економически санкции, а, помислете си за Олимпийските игри в Сочи – и за предстоящите Олимпийски игри през 2018 година. Има и други европейски партньорства в първенства в Русия. Крайно време е да се премине към санкции. И Надя Савчеко трябва да бъде освободена. Тя е нелегално задържана от руските агресори и трябва незабавно да бъде освободена. И тя е герой. Um, thank you. Um... Откакто бе подписано споразумението в МИСК, сме свидетели само на а, едни а, несъстоятелни заявления, че може да има мирна политика, че може да има двустранни разговори с Русия зад гърба на Европейския съюз. Не, ние не трябва да се оставя бъдем заблудени. Още веднъж стана ясно, че, не, че трябва да направим крачка напред, не да а, премахнеме или а, намалиме санкциите, напротив да ги засилиме а, и да поставиме а, много повече хора на черните списъци. Ние трябва да помогнем на Украина с нашите познания, експертиза, но също така и с оръжие. Трябва е, действащите в Луханската и Донецка република да бъдат обявени за терористи и да бъдат поставени на списъка на терористичните организации. Всички тези, които е, предоставят е, тежко оръжие на сепаратистските групировки, трябва да бъдат осъдени. Ние трябва да помогнем на Украина, защото по този начин ще помогнем и на собственото си бъдеще. Сеньор Брок, Господин Брок, вие казахте, и аз съм абсолютно съгласен с вас, че Русия е част от конфликта. Това е конфликт, обаче, в който не може да се каже, че става става дума единствено за нападение на Русия над Украина. Всъщност в, това е, в този конфликт участва предимно Украина и Украина и е, сепаратисти подкрепени от Русия, но не може да се каже, че има външна инвазия. Има, агре, има наистина агресия, има руска намеса, но аз не знам дали трябва в момента да правим анализ, дали всъщност това е заради е, нерешени проблеми с Киев или по този начин, по този начин Русия иска да се противопостави на Европа, но каквото и да, каквото и да говориме, е, е, Русия е част от конфликта. Е, Рус, Русия е, е агресор, е, Украина е, е страната, която е била агресирана, но също времено никой не изслушва Русия. Никой, никой тук не покани Русия, не, не за да се съгласиме с тях, а за да чуеме какво имат да кажат, как ще обесват нещата. Така че Знаете, е, военните казват, е, е, мир се подписа с неприятели, но за да се достигне до мир, трябва да слушаш неприятелите си. Тоест, не може да има една едностранна политика. Не можем да осъждаме. Да, можем да осъждаме, но за, но за да. Но но ние от друга страна се опитваме като че ли да обявеме война на Русия. А това според мен е прекалено. Аз не казвам, че съм съгласен с Русия в никакъв случай, но смятам, че трябва да изслушаме двете страни. Трябва да бъдем обективни. Е- Господин председател, Смятам, че сме прави да се възмущаваме от случилото се в Мариупол. Но тря, щяхме да бъдем много по-горди от себе си, ако не, прила, ако не прилагахме а, политика на двойните стандарти. Така че не, не, не можем да се възмущаваме само а, от едната, към едната, от едната страна, а не и от другата. Няма добри жертви и лоши жертви. Има само а, убити хора. Така че нека, нека не забравяме и за манипулацията. Спомнете си Изидбегович, който призна на Кушнер, че е манипулирал събитията в Босна Херцеговина. Нека не забравиме това, което направи Хитлер при запалването, за запалването на рай, Райстага. Тоест, нека да не реагираме пред събитията без да анализираме и да разбереме. нека да в момента подготвяме война. Ако премахнем свифт, това е война. Ние заявяваме война. Аз съм от страна, която има ядрена сила. Е, така че не си давате сметка, че това, което подготвяте в момента е една трета световна война. Трета световна война ще бъде ядрена война. Вие не искате да гледате е, с разбиране на нещата. Не може е, само едните да са виновни и да се помага само на другите. Това не е това начина по който ще се подготви и изгради мира. Гала. Господин Гала. Аз а, смятам, че наистина можем да поканиме а, по посланник Кишов. Сега... Sorry. Is there anyone in this room who believes that... Ако някой смята, че е, може един танк, един войник или един отряд да прекоси границата без решение и разрешение на руския президент, греши и аз не вярвам. Но не, в, в, в момента Путин извинява проблемите в економическите проблеми в своята страна с териториални завоевания, намаляването на пенсиите, увеличаването на цените и така нататък. Така че нещата са ясни. Аз подкрепям всички онези, които казват, че в четвъртък трябва да сме получили конкретни предложения от госпожа Могарини за конкретни санкции. Благодаря ви. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych dal dámy a... Благодаря, господин председател. Искам да посоча следното преди два дни, онзи ден, се навършиха 50 години от смъртта на Уинстън Чърчил. Да ви припомня какво казваше той. Всеки договор, подписан с Русия, струва хартията, на която е отпечатан. Мисля, че това въжи и днес. Ето защо смятам, че трябва да преговаряме, разбира се, защото без преговори не можем да е, стигнем до никъде. Но, колкото до санкциите, да, трябва да вземем, да предприемем допълнителни сериозни мерки и стъпки напред. На, послед, на последното пленарно заседание в е, Страсбург е, приехме резолюция за Украина. Там четвърта, 14 гласеше, нищо не спира държавите членки на ЕС да предоставят е, оръжия и е, муниции на е, Украина. И аз призовавам е, моята страна, по-специално Чехия и нейния премьер, защ... да се обърна към тях, защото неодавна Чехия е, предостави е, оръжия 250 тона е, боеприпаси в Кюрдистан. И аз питам премиера на моята страна, каква е разликата е, да се е, борбата с е, тероризма в Кюрдистан и доставане на оръжия в Украина? Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратък. За съжаление, тук в на тази зала и в пленарна зала гледната точка на Москва се защитава от някои колеги. И аз мисля, че това е недопустимо. Много ви моля, без лични без лични нападки. Личните нападки са не, е, нетърпими. Не, не става дума за... А не, не споменахте и моето име, не. О, господин председател, аз не съм споменал ничие име. Но... Но бих искал също така да кажа, че разбрах, че нашия колега Лангсбергис е получил отказ за влизане в Русия в качеството си на докладчик за страната. Той няма, той няма нужда от виза, тъй като е, има дипломатически паспорт, но просто му е казано, че той няма да може да влезе в Русия и няма да може да се срещне с а, е, различни събеседници, за да разбере положението на нещата но от, от, от, че да има тук сред нас колеги, които защитават гледната точка на Путина същевременно, на колеги се отказва вход до страната, е недопустимо. А, имате, господин е, депутат, е, думата за отговор, ако смятате, че изказването на преждоговорившия се отнася до вас. Je, on, on va pas, on va pas être hypocrite, président. Нека да не бъдем лицемери, господин председател. Аз смятам, че това изказване, мой, всъщност моето изказване беше следното. Това е конфликта между две сили за, с цел да се контролира Европа и от друга страна с цел създаването на един евроазиатски проект аз много ви моля, аз, аз ви помолих да кажете, да отговорите, а не да вземете позиции. Не може да се каже, че от една страна има има тук защитник на Русия, пък аз ще ви отговоря, вие сте хората на Вашингтон. Мисля, че това не е достойно за нашия парламент. Нека да разбереме историческите и действителните основи и е, аспекти на един конфликт, който може да ни доведе до Трета световна война. Знам за какво говоря. Скъпи е, колеги, ние поддържаме връзки с Русия. Последните месеци мнозина от нас пътуваха до там, пътуваха до там. Е, Ребека Хамс, например, е, обаче не получи разрешение за виза това беше е, взехме решение по този въпрос. Ние искаме да има последствия това и искаме обяснение е, на, от е, представителство на руската делегация, защото това не е начин да се поддържат отношения. Господин Шисов в е, е, следващите дни ще се водят разговори между посланник Чизов и е, представители на Руското посолство. Колеги е, от присъстващите могат да... Мисля, че на 2 или 3 февруари е, ще бъде тази среща. Може да участвате. Освен това, разбирам днес, че господин Гросман е, председателя на е, украински парламент е поканен и ще иска да дойде тук. Трябва да му изпратим покан през февруари на, е, на, е, в, в, в Страсбург на пленарно заседание. Трябва да поканим господин Пушков, председателя на Думата. Също мисля, че господин Пушков като председател на е, Комисията по външни въпроси на дума, да ни обясни е, нещата. Смятам, че е, това е добрия подход и добрия тон в отношенията между парламентаристи. Сега. Нещата наистина са сложни, но в този случай нещата са доста простички Русия е пресекла границата на е, друга страна, суверенна страна и води война там. Мен не ме интересува политически кой има право и кой не. Просто Русия започна война. Руски войски е, стъпиха в Крим, анексираха е, част от друга страна, водят война в източна Украина и сега в района на Мариупол. Това са фактите. Тези факти, към тези факти трябва да се придържаме, те не подлежат на дискусия. Ето защо е, тази е, равноотдалеченост е, е, трябва да поддържаме. Един е не особено уместна в случая, защото единия е започнал война, и а, е, Украина получава помощ чрез ОИСР е, е, за контрол на, на своите, по своите граници. А, просто Русия започва война и ние трябва да дадем да се разбере, че това няма да а, се а, търпи. Благодаря за дискусията, ще продължим с разговорите и ще е, продължим да включваме темата в дневния ред. Ако позволите, в, е, е, докато ако е, когато дойде при нас представителя на председателство на думата, няма проблем. Е, става дума именно за тази равно, равноотдалеченост, е, е, равнопоставеност на страните, с които общуваме. Господин председателя, просто казах, че трябва да поканим представителя на, на думата, господин Пушков. Господин Пушков казах, че е председател на външната комисия на, на, на Руската дума. Тогава стигаме до седма точка от дневния ред. Доклад за правата на човека. Господин колега, ако обичате да поемете ръководството. Como vamos con retraso, vamos a comenzar y le voy a dar directamente la palabra al señor Panseri. Bien. Allora, eh, vedo di fare una cosa molto veloce. Ще се опитам да бъда кратък. il rapporto di eh, quest'anno sui, sui diritti umani, che si riferisce ovviamente a... Говоря за годишния доклад за правата на човека. Тук става дума за доклад, чието представяне съвпада с края на предходния цикъл на работа в областта на Комисията по, на службата по външна дейност. Става дума за стратегически план, план на действие и тук има конкретни действия, които Европейския съюз иска да бъдат подети от представителя по правата на човека и така. Правата на човека са основна тема в нашата външна политика и организирахме множество изслушвания, най-важното от което бе проведено през ноември. Е председателят прекъсва оратора, моли за тишина в залата. И така, обсъдихме темата с различни неправителствени организации, за да видим какъв е най-добрият начин да представим този доклад. решихме, че най-добре е да се организират нещата по географски начин. Защото ако работехме страна по страна, дебата ще ще да е безкрайен. Най-важното е, е по какви начини може Европейския съюз да подобри своите действия за насърчаване на развитието на правата на човека в трети страни. В доклада на съвета, който от повече от 300 страници, е засегнато положението в множество страни по света – но ние нямаме нито достатъчно пространство, нито достатъчно време, за да се занимаем с тях страна по страна. Също времено, през последните години а, има промени и в положителна, и в отрицателна посока. И за това е добре да работим тема по тема. И така, в доклада има една първа част, уводна част, която говори за правото в областта на правата на човека. След това, следващата част се занимава с подобряването на участието на Европейския съюз в областта на правата на човека и демокрацията – и конкретните инструменти и средства за това. Има и още една част, трета част, в която има изредени отделни конкретни мерки и накрая заключение, в което се говори за подобряване на действията и на парламента в областта на правата на човека. Очевидно е, че няма как да свършим а, това огромно количество работа за кратко време. Получихме над 400 изменения. Благодаря на докладчиците Сянка за отличното сътрудничество. Благодаря и за това, че участваха така активно в разработването на доклада. Разработихме пет компромисни изменения и говорихме по някои изменения, по които е добре да се гласува. Например, предложението на някои колеги да се създаде пост на специален представител по правата на човека, който да се занимава на съветник към специалния представител, който да се занимава с онези елементи, които са свързани с международното право в областта. Що се отнася до политиката в областта на правата на човека, може да се а, въведе политика на специално наблюдение за тези страни, където мерките не са ефективни. Важно е също така да се актуализира списъка на политическите затворници по света. И е добре да се спрем на някои е, по-чувствителни региони, като Близкия изток и Западна Сахара. Има и други важни теми, например малолетните Нямам достатъчно време да се спра за всички. На всички говорим за религиозните младсинства, за жените, за гражданския бряг на полови двойки, за разглеждането на Дъблин, за изтезанията, за границите, които представляват пречка пред възможността мигрантите да а, се възползват от правото на обежище, също по статута на климатичните беженци и, беженци и накрая участието на Европейския парламент в насърчаването на правата на човек и на демокрацията. в сътрудничество с под Комисията по правата на човека участват комисиите Либе и ДЕВ. Изменението на Либе по правата на жените и момичетата вече са включени в доклада, но някои от тях ще бъдат прияти. Важно е и полученото от комисията по развитие и по-конкретно елементите, свързани с правата на хората с увреждани, по-конкретно децата с увреждани. И накрая има някои интересни предложения. Едно от тях е от зелените във връзка с две от главите, а именно за връзката между спорта и правата на човека и накрая едно устно измерен, изменение, което също е предвидено. И така, тук и говорим за един доклад, който се занимава съвсем конкретно с политиката в областта на правата на човека. Тук не става дума за една абстрактна политика, става дума за политика, която се отразява на реалния живот на хората. И става дума за това, че това са права, които трябва да се защитават, трябва да се полагат усилия за това. Благодаря отново на всички докладчите и в сянка за сътрудничеството и силно се надявам, че този доклад ще бъде а, широко подкрепен по време на гласуването и в тази комисия и в Страсбург през феврари. Господин Преда има думата. Благодаря, господин председател. Първо бих искал да благодаря на колегата Антонио Панцери за текста, който ни представи, но също така и за отличното сътрудничество, което в което работихме по различните изменения. Ние много, многократно се събирахме, за да обсъдим 28 изменения, които бяха внесени. От името на НП аз подкрепих 19 от, 19 от тях. Тенията, становищата, които подкрепих, свързани с изменения които разширяват обхвата на демократичния дух, защото тъй като, както, както казах при първия обмен на мнение, текста по който ще гласуваме, е посветен на политиката на Европейския съюз в областта на правата на човека и от друга страна на човешките права. Така че измененията само подчертават нашият, нашата подкрепа за свършеното от специалния представител за правата на човека. И ние наистина трябва да приветстваме свършената от него работа. Заедно с колегите либерали настояхме на по-голяма ефективност на диалозите по въпросите на правата на човека с различни страни, най-вече с трети страни. С социалистите, либералите, зелените, подчертахме а, значението на а, становището и позицията на Международния съд. Също, същевременно а, подчертахме съвместно мястото на децата и правата на децата, особено в момента на военни конфликти. Също времено обаче имаше и, и теми, по които не успяхме да постигнем споразумение и съгласие. Аз отхвърлям е, изменение, компром, компром, компромисно изменение 26, което изисква преразглеждане на регламента от Дъблин. Моята политическа група не е съгласна с това и смятам, че този проблем трябва да се обсъжда в комисията Либе и да не изземаме е, ролята и мястото на е, комисията по гражданските свободи. Също така не подкрепям и компромис номер 10, съгласно този компромис, Европейския съюз би трябвало да тъй като самото изменение не е достатъчно ясно. От една страна се казва, че Европейския съюз трябва ясно да изрази своята позиция в отношения с трети страни, от друга страна се казва за добрите намерения, т.е. нещата не са ясни и ние се оттеглим от това изменение. След това. Аз не, не искам някои изменения на на НП да бъдат използвани като претекст за обединяване около е, неприемливи компромиси. Това въжи за изменение номер 18. Проблема е, е много чувствителен и просто от предложението на НП бяха взети две думи, така че аз е, подхвърлям подобно предложение и не съм съгласен с това консенсус, с този консенсус колкото до предложенията внесени от колегите от НП, аз се опитах да остана верен на духа на внесените изменения и помолих докладчика да внесе измененията така, както бяха предложени от колегите, вместо да се опитва да ги редактира и да, да им придава някакъв друг привкус а същевременно ние от, отхвърляме а, желанието и опита да се включи проблема свързан с Западна Сахара в този доклад. Смятам, че това, това не е приемливо. Не, не, мис, не, не смятам, че създаване а, на компромисно изменение, посветено само на Западна Сахара, е, е неприемливо, тъй като това не е доклад за Западна Сахара. По, по същия начин беше и доклада за Сахел, така че и там се опитва имаше опити да се вкара Западна Сахара и да се наблегне на Западна Сахара. Така че нека не превръщаме този доклад в още един дебат върху Западна Сахара. Тоест, е, някои искат да, да, да вкарат отново тази тема и боя се, че по този начин ще разводниме е, обсъждането в е, пленарна зала. Става дума всъщност за пет изменения от 500-те общо, които са на тази тема. Аз разбирам, че на някои колеги този проблем им се струва от огромно значение, че те са много е, разтревожени от положението там, но нека да не изместваме е, фокуса на е, доклада. Така че, нека, нека от... Е, нека ако, да, да, да обсъдиме по-скоро правата на човека в един по-значим, обширен аспект, защото аз не съм, не съм, не, не съм съгласен всъщност правата на човека да бъдат изместени от проблемите, свързани с Западна Сахара. Има други поводи и а, при места, където би могъл да бъде обсъден този проблем. Господин Холуит има думата. Благодаря, господин председател. Не бих искал да поздравя колегата за доклада. Той много добре избра формата, тематичен доклад, вместо подход, да възприеме подхода страна, за всяка отделна страна. Е, може би подозирате, че щях да имам несъгласие по е, някоя определена страна, но мисля, че това е по-състоятелният подход, защото обхваща е, всички и по този начин ние сме задължени да подкрепим при гласуването нашия доклад, че господин е, е, особено ми харесва това, че е, набляга на права за, на авторско право, брак между представители на един същия пол, раздела по е, за насилие е, също, сексуално насилие е, също е много важен. Важен и параграф 52 за врата на джихадисти, за джихадисти мисля, че редица организации по света поставят въпроса за правата на човека и е, мисля, че е добре, че е, в параграф 52 се засилва е, текста в това отношение. Параграф 24 тук знаем, че някои делегации наблягат на насоките повече, други са малко по-здържани е, във връзка с посещение в затвор или наблюдение на дела в съда, но той поставя интересен въпрос за е, публичната е, дипломация. Понякога наистина говорим твърде много, но трябва да балансираме дата подхода и докладчика го е направил. Би трябвало да има и доклад за изпълнението на плана на действие. Това е, е добре казано също и е, наистина това трябва да стане по един конкретен и видим начин. Това е важен въпрос, който той засяга и е, по бизнес и правата на човека, по което аз бях докладчик в параграф 44, той поставя въпроса за нуждата да, за възможността жертвите да завеждат е, дело е, срещу е, извършителите. Мисля, че Въпросът бе поставен и в Женева на консултациите, които присъствах, за да се помисли за обвързващ инструмент в това отношение. Има разлика между нашата комисия и... Е, не мисля, че има разлика между нашата комисия и държавите членки в това отношение. Е, и ако има такива, те могат, е, ще излезат наяве, когато дискутираме в пленарна зала преди разбира се, конвенцията за правата на хората с увреждания е, тази година е, ще се излезе първия е, доклад за наблюдение на това как Европейски съюз спазва задълженията си по конвенцията и подчертавам, това ще е част от дискусията на нашата комисия, но и в пленарна зала защото е, и е, съм доволен и гор, че господин Панцари е, е наблегнал на този въпрос в доклада и съм сигурен, че това ще му спечели една мощна подкрепа в парламента. Господин Танок. Благодаря и аз поздравявам господин Панзари от името на ЕКАРЕ нашият, ръководител, нашия, главен, нашия докладчик в Сянка отсъства. Аз ще кажа няколко думи от него име и от групата. Той е внесъл 14 предложения за изменение към доклада, така че ще добиете представа за това какво го вълнува най-много. Аз следя тези доклади всяка година, от много години насам. Ричард и аз бяхме заместник-председатели на подкомисията по правата на човека преди 7 или 8 години. Това, което всяка година, на което наблягаме всяка година, моята група специално, е отклоняването от основната е, е, ние момент, основните граждански права, което изисква повече работа в е, сферата на социално-економически права, е, е, както въвличане на политическа подкрепа и идеология на други страни, а също така и е, правата, е, правата е, на човека в, под призмата на бизнеса, заграбване на земя и други това е във време, когато е, терористически групи и организации като е, ISIS е, изпълняват, е, екзекутират е, невинни е, е, християни, мисломани, продават жени е, като рубини, е, варварски действия, които връщат в средновековието. Е, и мисля, че е добре да се спреми на тези въпроси, а не най-общо на економиката. И е, да припомня, че традиционно моята група няма, не излиза с колективен но позиция, обикновено действаме по съвест, по въпроси като права, право на възпроизвеждане на, въз, на възпроизводство, бракове между представители на същия пол и а, други конкретни въпроси. Благодаря. Сега господин Остробициес. Uh, Групата АЛДЕ е, участва активно в е, дискусиите. като положи усилие да се постигне е, един цялостен компромисен текст. Ние сме внесли около 30 е, изменение в съществуващия текст. Поздравявам господин Панцери, който според мен е, създаде една много положителна атмосфера, е, търсейки най-добрия възможен компромис. Наистина, не всяка политическа група получи компромиса, който искаше, но в крайна сметка се обединихме около е, основни части от текста и мисля, че можем да сме доволни от този текст. Алде е, е внесе 9 изменения, по които се съгласихме. Е, текста отразява много важни тенденции в е, политиката за правата на човека по отношение на трети страни. Наистина самия доклад е по- стройно организиран и качеството му, качеството му се подобри в сравнение с предходни години. Всъщност очаквам нашия доклад по 14-та година, където ще трябва да анализираме и да признаем, да отчетем някои нови тенденции в политиката за правата на човека е, по-конкретно агресивни политики от страна на някои е, съседни държави по отношение на Украина, например. Надявам се е, да възприемем принцип на и твърда позиция по следващия доклад от 2015. Но е, накратко, господин докладчик, ние сме доволни от е, доклада, е, който имаме пред себе си и очакваме гласуването по резолюцията, което предстои. Благодаря. Локбиер. Thank you, Chair. And I also would like to congratulate the rapporteur both for the draft. Аз също compromises. Our amendments are in и за проекта доклада и за компромисите. Ние направихме, внесохме изменения по 18 е, е, компромиса и наистина работата, която бе свършена е добра. Само да е, се спра някои предложения в писмен вид по сегашния проект компромис. Както казахте, е, продължаваме да работим по изменение по е, хората без е, е, националност, без гражданство, е, е, ударение върху правата за економически, борбата за економически и социални права на профсъюзите. Това е поискане на Диве. Ние внесахме и собствен параграф за разработване стратегия за решаване на поземлени конфликти. Като защитни, правозащитници ние подчертаваме също, че Европейския инструмент за демокрация и правата на човека трябва да е, поддържа сегашното ниво на подкрепа, дори да го засили. И както каза господин Преда, пък и докладчика, по въпроса, който което изисква специален представител на ЕС по международно хуманитарно право, ние искаме да излезем с отделна позиция по въпроса. Това по никакъв начин не омалуважава работата на специалния докладчик по правата на човека. Той има много работа и, свър... и върши два работа, но смятаме е, по принцип, е, и това сме го казали и преди, че специален представител по международно хуманитарно право е важна позиция. Тя е нужна, за да се засили присъствието на ЕС на многостранни форуми по тази тема. И след това въвеждаме конкретен параграф по приоритизиране на е, търговията с хора. Ще имаме параграф, който включва е, ударение върху правата на човека, преди е, а, спорт, излете връзката между спорт и врата на човека. Имахме е, решението на ФИФА и Олимпийски гри в Баку и мисля, че е крайно време спортни федерации е, и е, спонсори да вземат отношение и да включват правата на човека в, е, е при вземане на решение. Имаме и други изменения, но няма да е, се спира на всички тях, защото това ще отнеме твърде много време. Благодаря се. Господин Коран има думата. Va bene, abbiamo... Grazie Presidente. Благодаря, господин председател. Както вече ясно заявихме в подкомисията по правата на човека, работата на докладчика Панцери доводе до един добър компромисен текст и заедно с коментарите от госпожа Лох Билер, съгласен съм с казаното от нея, всъщност ние също така подкрепяме и предложението да има един втори специален представител, който да се занимава с правата на човека от името на Европейския съюз. Втори представител по правата на човека. Nosotros no podemos compartir la orientación general de este informe. ¿no? En primer lugar, porque entendemos que la Unión Europea. Виждам, че всички колеги са съгласни с доклада в общата му посока, но трябва да се има предвид, че Европейския съюз не може да изнася лекции по правата на човека, защото не е подходящо да се меси в други страни, не е добре да се копира просто така онова, което правят Съединените щати Европейски инструмент за демокрацията и правата на човека просто е едно не много добро копие на американския инструмент, с който разполагат щатите. А, тук има много проблеми, които не са включени. включени. Изчезналите студенти в Мексико, палестинския проблем, Гуантанамо и Западна Сахара. Contra la población marroquí, digo, contra la población saharaui en los territorios ocupados. Трябва да се има предвид, че се нарушават правата на хората от Сахара, защото Марокко окупира тази част от Сахара. И трябва да се има предвид, че в последния мандат на, на парламента, доколкото знам, е имало депутати, които са се опитвали да, да посетят Западна Сахара, и не са били допуснати. А, сега се планира а, посещение, но може би не е подходящо то да се организира все още, защото има натиск от страна, натиск от страна на Марокко, да не говорим за случая на Осама Алия. Е, моята страна всъщност е сътрудник на мароканските власти. Това е човек, който ще бъде съден от военен е, съд в Марокко. Да не говорим за е, организацията, делегацията на ОНЕ, която е, е изпратена в Западна Сахара, за да улесни е, провеждането на референдум, а, но трябва да се има предвид, че докладчикът не взема предвид правеното от ООН. Европейския съюз трябва да има предвид случващото се в Марокко. Това не е конфликт, който трябва да се разглежда само двустранен и като двустранен между Алжир и Марокко. В крайна сметка тук говорим за, а, поли... за легитимните представители и на самите е, жители на Западна Сахара. И трябва да говорим за правата на човека по-конкретно. Но трябва да има предвид общия контекст на международното право в областта на правата на човека. Господин Милан Мон, съгласна съм. От много време съм в този парламент. Съгласна съм с, с общата насока на изготвения доклад. Съгласна съм с казаното от господин Преда, както и с позицията на социалистите. Имам няколко кратки изменения. Като цяло смятаме, че е добре да има доклад, който е да е тематично организиран. Ако докладчикът избира такъв тематичен подход, няма защо този подход да се смесва с географски подход, защото всъщност географските понятия следва да покрият всички страни, в които се нарушават правата на човека, но всъщност има твърде много отделни конкретни случаи и е доста трудно да се постигне едно изреждане, което да е достатъчно обективно. А, мисля, че докладчика доста добре проследи, а, проведе своята идея за тематичната организация. В крайна сметка, разбира се, има и области, в които правата на човека са изключително чувствителна тема. Ясно е обаче, че не е възможно докладчика да подбере три или четири по-сложни ситуации и да обърне внимание само на тях защото това е доклад, който трябва да е по-скоро обективен. За това подкрепям тематичната структура. Благодаря, госпожа Гомеш. That we have indeed this uh, uh, annual report on human rights. Um... Мисля, че е важно в, в този, когато говорим за годишния доклад по правата на човека, да се припомни на правителствата на държавите членки, че те трябва да бъдат последователни в своя подход към правата на човека и е, да прилагат един и същи подход и в външната политика и в вътрешната политика. Разбирам е, положените усилия. Благодаря на Антонио Панцери за изготвянето на този текст, който е много добра основа за работа. Подадохме изменения по него. Разбирам също така, че е, е, защо се предлага да се насочат нещата по-скоро тематично. Аз обаче не смятам, че един доклад по правата на човека може да бъде общ, без да посочва конкретно конкретни ситуации. За това аз подадох изменения, включително и за Западна Сахара. Защото тук се сблъскваме с много сериозен проблем в областта на правата на човека. Не само в тази област, но съвсем определено и в тази област. И тук трябва да ви припомня първия член по междуна... от Международната конвенция по граждански и политически свободи, както и а, Конвенцията а, за економическите и социални а, права. А, тези две конвенции започват с подобен член първи, в който се говори за правото на самоопределение. В Западна Сахара именно права, правото на хората на самоопределение се пренебрегва. И независимо от това какви са ни отношенията с Марокко, не можем да пренебрегваме тази тема. Това все още остава отворена тема в отношенията на Марокко и ОНЕ, която не е разрешена не е допустимо да си затваряме очите, да не докосваме темата, само и само да не се разсърди някой от нашите приятели в Марокко. Много добре знаем какво се случва в Западна Сахара и а, аз много добре знам колко е трудно да се отиде в Западна Сахара и в затворите там. Аз всъщност бях в делегацията, която отиде в Западна Сахара. Само, че това не беше делегация на парламента, беше делегация на политическата група. И се опитахме да отидем в затворите в Рабат, за да посетим затворниците там. Не ни пуснаха, не успяхме да... Посетихме един от затворите, затвора в Аюн, но не ни дадоха да говорим с затворниците. Това е напълно неприемливо. Не е добра политика това. А, <clears throat> не е приемливо нези, които казват, че са приятели на Марокко, да продължават да се държат по този начин. Мисля. Добре, сега някои от нас имат различни мнения. Ясно е, че всеки един от нас има и своя лична отговорност, както и всяка политическа група, но аз просто няма да оставя този въпрос да бъде забравен. Говоря за правата на човека в Западна Сахара и за правото на самоопределение там. Господин Рекардо Сери от службата за външна дейност има думата. Thank you, Mr. Chairman. Also from, from our point of view, a very... Председател и ние подкрепяме този доклад и споделяме подхода на господин Панцери, който е така много тематичен. Както каза той, този доклад бива публикуван много своевременно, в един важен момент, защото от една страна приключва приложението на плана за действие по правата на човека, а също ще в момента върви дискусия по новия план за действие, така че този доклад е наистина много ценен, тъй като съдържа предложения, идеи, които ще бъдат взети предвид. Не позволете ми да, да спомена това, че човешките права трябва да бъдат в сърцевината на всички наши политики, да присъстват в абсолютно всички политики. Това ще се опитаме да бъде факта в следващия план за действие. И също така някои от прагматичните предложения са от огромно значение – защото ще спомогнат за ефективното използване на инструментите, с които разполагаме и по този начин ще може да се усъвършенства това използване, това приложение. Някои от инструментите вече бяха споменати от участниците в дебата, включително и диалога за човешките права и ролята на делегациите на Европейския съюз, така че наистина ще, ще работиме. Мисля, че мога да спра до тук, но мога да кажа също така, че работиме по новия доклад от 2014 година. Той най-вероятно ще бъде готов към юни 2015 и е, ще включиме с присъстващото доклада Панцер, Пацери в него. Благодаря. Благодаря, бих искал да благодаря на всички изказващи се, на докладчиците в Сянка, на господин Хаует. Благодаря ви за подкрепата, за предложенията. Предполагам, че и мога, мога да твърда, че всички условия са на лице, защото този доклад да бъде успешен. Колкото до Западна Сахара, аз съм съгласен с ам, казаното господин Преда да не наблягаме на географските конфликти. От друга страна обаче, докладчиците в Сянка ме помолиха да постигнем някакъв компромис и да потърсиме някакво решение. Така че слушах се в най-различни предложения. И би, бил, би било жалко да не пос, пос, постигнем е, е, консенсус по тази тема, защото в такъв случай ще трябва да, от, да отхвърля а, много други изменения, т.е. да се върнем към първоначалния текст и така наречената на така нареченият тематичен подход. Така че или трябва да намерим компромис, или да се върнем към тематичния подход. Колкото до специалния представител по, по международно право, слушах мненията на колегите. Аз обаче смятам, че бихме могли да разширим обема на мандата, който сме поверили на специалния представител по човешките права. Така че ще видиме в момента а, на гласуване дали а, да избереме единия или друг подход. Дали да се създаде допълнителен пост или да се разшири мандата на съществуващият а, представител. Надявам се, че ще приемем доклада с а, голямо мнозинство. А, ще, ще гласуваме този доклад на 9 февруари в а, Страсбург. Следващото ни заседание ще бъде тук в Брукса. Е, след това ще продължим с заседание на разширеното бюро. Прекратявам заседанието за